медицинските продукти. Имаме двама докладчика, госпожа Гросвет и господин Танашеско. Ще започнем с госпожа Гросвет. Имате думата, госпожа Гросвет. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че колегите ми са имали възможност да пристигнат в залата тъй като искам да започна благодаряйки най-сърдечно на докладчиците в Сянка и на екипа на комисари Андрю Кайтис, който работи по този въпрос заедно с мен. Близо мили... хиляда изменени бяха представени. Това беше титанична задача, но в дух на сътрудничество и компромис ние успяхме да постигнем резултата. Това беше необходимо, като се има предвид какво огромно предизвикателство е прегледа на законодателството тази област. СЗО ни каза, че е възможно да се стигне до сериозен проблем, дължащ се на антибиологична резистентност и че това може да доведе до повече смъртни случаи, отколкото а, рака. Ние искаме за това да се забрани използването за превентивни цели на антибиотиците и да се обърне внимание на конкретни случаи, когато това действително е необходимо да се освен това да има списък на критично важни за човешкото здраве медикаменти. Благодарение на тези мерки се надяваме да намалим количеството антибиотици, които стигат до масата на потребителя. Но ние искаме да вържем ръцете на ветеринарите и да използват медикаменти за терапевтични цели, защото те са в най-добро състояние да преценят коя е най-доброто лечение според обстоятелствата. Това улеснява работата им, а не да се... да целта не е да свръхрегламентираме една професия, която е, вече е демонстрирала висока степен на етичност. Има сериозен проблем с наличието на медикаменти на ветеринарния пазар. За да се запази здравето на животните, трябва да се подобри качеството на лечението и да се намали използването извън на оторизирането на пускането на пазара на медикаменти. За това е необходимо да се насърчи е, научното изследване е, в тази сфера. Нашия доклад е, е особено амбициозен в тази цел. Предлагаме да се да има известна изключителност за търговия, особено за по-дребните видове, за да се създадат стимули за научни изследвания. Административните процедури в областта на фармацевтичната бдителност също е пречка пред пускането на пазара на новаторски продукти. Ние сме предвидели някои мерки за създаване на нова система за фармакологична бдителност, която да е по-гъвкава, по-малко бюрократична и бързо да може да се реагира в лабораторни условия в случай на епизотии, без да се забравя за стандартите, стандартите ни за качеството и сигурността. Този регламент трябва да бъде също в полза на животновъдите, на селските стопани, които изпитват сериозни проблеми в момента. Правилата, заложени в това законодателство, не са насочени срещу тях, а по-скоро им дават възможности по-добре да се грижат за своите стада заедно с колегите от Агри и синдиката на животновъдите, ние сме обсъдили тези въпроси, за да не допуснем допълнителна административна тежест. Трябва да се защити здравето на животните, човешкото здраве, борба срещу биорезистентността, подобряване на конкурентоспособността на животновътството, това са цели, които могат на пръв поглед да изглеждат е, противоречиви, но те са напълно уместни. Парламентът е готов да работя със съвета и аз сега с нетърпение очаквам да изслушам мнението на колегите. Благодаря, госпожо Докладчик. Не виждам господин Танасеско в залата. За това ще дам думата на комисаря Андрукайтес. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Европарламента. Изключително ми е приятно, че днес имаме възможност да обсъждаме тези предложения за ново законодателство в ветеринаро-медицински продукти. Църта е да се заздрави нашето действие и борбата срещу резистентността на антибиотици. Както всички знаете, това е тревога, която изпитвам отдавна. За това съм изключително удовлетворен от факта, че на 17 февруари комисията ЕМВИ прие този доклад с огромно мнозинство. Поздравления е, на вас, госпожо Гростет, за своевременната ви работа като докладчик, както и за борбеният ви дух и съдействието ви с комисията. Вие успяхте успяхте да гарантирате подкрепа на 39 компромисни изменения, които са всъщност гръбнака на това предложение. Ние сме особено удовлетворени от това, че има много конкретни, конструктивни изменения, които са свързани с етикетирането, с оценката на риска за околната среда, хармонизирането на всички продукти, както и фармацевтичната бдителност. И не на последно място за Европейската агенция за медицински продукти. Нека да очертая някои конкретни елементи за промяната на директива 726 от 2001 година. Целта е да имаме една единствена съвместна директива, като тя бъде в духа на изискванията на Лисабонския договор. След като бе прието това предложение на 17 февруари, впрочем използвам да благодаря и на господин Сеско, след неговата работа не бе трудно наистина да се гласува с огромно мнозинство в комисията ЕНВИ. Освен това, ветеринарният сектор също намери широк отзвук на своите тежнения. Тези две досиета според нас са с отлично качество. Надяваме се, че работата ще продължи със същото високо качество и двете досиета ще бъдат приключени колко се може по-бързо. Разбира се, че може да се постигне споразумение по все още висящите въпроси. И не на последно място това ще бъде и стимул за самият съвет, който също ще ускори крачка. През следващите години смятам, че първият ни приоритет трябва да бъде да превърнем Европейският съюз в основен, в водач на всички положителни мероприятия в тази област през следващите месеци ще започнем конкретна работа по изпълнение на тези задачи, както и ще изградим мрежа на участници в този процес от всички държави членки. Евросъюзът има важна роля не само вън, но и вътре, не само вътре, а и вън от своите граници. Отново благодаря на Европейския парламент за това толкова добре премерено предложение. Благодаря също така и за непрекъснатият му интерес и подкрепата, като получаваме отново в борбата за преодоляване на нарастващата резистентност на антибиотици. Така че само ни остава да се надяваме, че веднъж след като бъде изработена тази директи... директива, тя ще бъде въведена в практика възможно най-бързо. Благодаря. Now, uh, Благодаря. Господин Танасеско, вторият докладчик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Приветствам предложението на комисията да раздели разрешителните за ветеринаро-медицинските продукти от разрешителните за лекарства за хуманна употреба. Що се отнася до настоящия регламент, хубаво е да знаем, че е трябва регламентът 726 от 2004 година да бъде променен. Всички членове, които са свързани с ветеринарно-медицинските продукти, са част от новия регламент и ние уточняваме, че Европейската агенция по лекарствата все още отговаря за издаване на разрешителните за търговия. Освен това, докладът гарантира факта, че всички разпоредби съответстват на финансовия регламент. Важно е това, за да може да се анализира бюджета на Европейската агенция по лекарствата. Като резултата от широката подкрепа в комисията НВ, парламентът ще участва в вземане на решението по определяне на таксите, плащани на агенцията. Това се отнася и за таксите, свързани с сигурността и безопасността на лекарствата. Важен е въпросът за достъпа до лекарства. Тук агенцията трябва да си сътрудничи с Института за медицинска технология. Сътрудничеството и обмена на данни трябва да, бъде, да бъдат подобрени. Агенцията трябва да може да дава на държавите членки анализи по лекарствата за хуманна употреба, анализи, които могат да бъдат използвани от държавите членки на доброволни начала, когато става дума за ценоопределяне и възвръщане на средства от здравните каси, но това естествено е в компетенциите на държавите членки. Благодаря на госпожа Кростет и на другите колеги за чудесното сътрудничество. Ние подобрихме в нашите, в нашите доклади условията за използването на ветеринарно-медицинските продукти. Създадохме рамка за научни изследвания в областта. Искаме да дадем повече възможност за избор на лекарства. Освен това, работихме по въпроса за ограничените малки пазари ситуацията в държавите членки трябва, може да бъде подобрена чрез подобряване на търговията на дребно и лицензирането на лекарства. Забраняваме онлайн търговията на лекарства за ветеринарни цели с изключение на някои групи лекарства. По отношение на лекарствата за хуманна употреба, подкрепяме държавите членки, що се отнася до електронните рецепти. По отношение на антибиотиците, които се дават на животните, тяхното предписание трябва да бъде строго регулирано. Трябва да помислим за превентивното използване на на антибиотиците, но така, че животните да не развиват антимикробна резистентност. Всички засегнати страни трябва да участват ветеринарите, агенциите, институтите и другите заинтересовани лица. Господин Салимович. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците за отличната им работа, за отличното сътрудничество. След повече от 1100 изменения успяхме да постигнем отличен компромис благодарение на вас. Този проект от текст е важен не само за хуманното отношение към животните и развитието на ветеринарната медицина, но и за общественото здраве в Европейския съюз. Трябва да се ограничи използването на антибиотиците и да не се използват за профилактични цели. Радвам се, че това предложение съдържа дефиниция за това, който може да предписва ветеринарни медикаменти, как да бъдат използваните, и как да се ограничи въздействието върху околната среда. И има баланс между потребителите, предоставяне на стимули на ветеринарната индустрия за разработване на медикаменти, включително генерични лекарства и също времено да се опазва околната среда. Ако се приеме този доклад, ще имаме достъп до ефектив, ефикасни медикаменти, те ще се произвеждат по начин, който няма да вреди нито на човешкото здраве, нито на здравето на животните, нито на околната среда. Затова ние даваме а, своята подкрепа и се надявам останалите колеги също да подкрепят. Господин Полчък, също от комисията Агри. Много благодаря, госпожо председател. Аз я разполагам само с една минута и затова ще взема отношение по Европейската агенция по лекарствата. Благодаря на докладчика на Танасеско за това, че прие голяма част от измененията, които изработи нашата парламентарна комисия. Имам някои съмнения относно предложението и по-скоро структурата му структурата, която се предлага за Европейската агенция и начина по който се изчисляват хонорарите на експертите, които работят там. Решението за тези хонорари трябва да бъде одобрено от Европейска парламент в рамките на процедурата съвместно взимане на решение. Това е по въпроса за доклада на господин Танасеско. Освен това искам да кажа, че има много референции и препратки в текста към някои продукти и в този смисъл също се опитваме да обособим ясно ролята на Европейската агенция, за да няма намеса в правомощията на европейските органи. Благодаря. Сега продължаваме с дебата от името на политическите групи. Господин Чио. Благодаря. Благодаря на колегите, особено на госпожа Гростет. Аз работих в тясно сътрудничество с нея по измененията Смятам, че предложението е добре балансирано. Искам да подчертая тук, говорим за нови правила, за нови разпоредби и много хора може би ще кажат отново, ето на Европа, отново ни налага правила, отново ни налага повече е, от необходимата бюрокрация в областта на стоковътството и селското стопанство. Но това не е така. Нашият подход беше съвсем различен. Разпоредбите са нови, но те няма да предпоставят допълнителна бюрократична тежест. Напротив, това ще са полезни правила, които ще хармонизират законодателството в Европа. Трябва да бъде отбелязано, че тук говорим за скотовъците, но също така говорим и е, под, по подразбиране за сектора на млякото. Този сектор в момента е в много тежко положение. Новите правила, новите страви, стандарти ще помогнат на млечния сектор – навсякъде, където има производство на мляко и производство на месо, правилата ще са едни и същи и ще въжат. В момента това не е така, което води до нарушена конкуренция и ценообразуване. Общите правила ще дадат възможност за равнопоставеност на фермерите. Това е един допълнителен сигнал към фермерите. Ние искаме да ги подкрепим, а не да ги ощетим, защото съзнаваме трудностите, пред които са изправени в момента. Госпожа Каденбах. Госпожо председател, господин комисар, тази седмица говорихме за закона за защита на животните. В този закон става дума за хуманното отношение към животните и общественото здравеопазване и използването на лекарствени продукти. Мисля, че този подход бе поет от госпожа Кростет и другите докладчици в сянка. Радвам се, че можахме да се споразумеем по компромисите, защото те отразяват именно идеята че е необходимо да съчетаем здравето на животните с здравето на хората и третирането на животните с, с третирането на хората. Трябва да има разлика, трябва да разграничаваме лекарствата за хуманна употреба и ветеринарно-медицинските продукти. Трябва да допринесем за иновациите, трябва да допринесем за това, че тези лекарства, когато биват предписани, не се продават с цел единствено и само печалба. Хубаво е, че забранихме е, интернетната търговия, особено на амби, амби, ам, антибиотици. Може да сме горди с това, което постигнахме, защото нашето предложение дава възможност за развитие на иновациите и ни дава възможност за борба срещу антимикробната резистентност. В този смисъл аз съм убедена, че вървим по правилния път и се надявам при гласуването да спечели мнозинство. Благодаря, господин Пиеха. Госпожо е, председател, доклада на госпожа Гростет и този на Танашеско е нещо, което приветствам. Приветствам също и добрата атмосфера, която цареше при търсенето на компромиси. Има предвид преди всичко сложния процес за гарантиране на сигурността на здравето на животните, но и да се защити също и здравето на хората, също сигурността на храните и да се запази околната среда. Необходимо е да има сигурни медикаменти за ветеринарно ползване, също и лекарства, които да са безопасни за хората. трябва да се държи сметка и за сигурността на околната среда. Необходимо е да се намали използването на антибиотици, да направим ясно разграничение между превенцията и използването на антибиотици за лечение. Използването на антибиотици за профилактични цели се забранява и това е нещо положително. За мен Разпоредбите са важни и те не са свързани само с ветеринарните продукти. Рекламирането на медикаменти по интернет е голямо предизвикателство. Трябва да държим също и въпроса за набирането на данни. И не бива да се допуска също слагане на спирачка на новаторството. Не съм съгласен с някои от измененията, особено позоваванията на хомеопатични лекарства. Тук идеологията преобладава над науката. Науката не предоставя ясни доказателства за ползата от тези медикаменти. Това са по-скоро пласибо ефекти. Господин Зами, приемате ли въпрос по процедурата синя карта? Да, разбира се. Господин Зани, 30 секунди. Благодаря ви за тази възможност. Аз също вярвам, че е свършена отлична работа Имам въпрос за в бъдеще. Бихте ли подкрепили една идея в бъдеще Европейския парламент да развие по-добро сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и да са, сме по-ангажирани в цялостната процедура. Е, двете институции, Европейския парламент е, и Европейската агенция по лекарствата са вече част от процедурата, така че аз е, разбирам, че трябва да има някакви общи позиции по медикаментите, както за ветеринарно, така и за хуманно ползване. Тъй като има връзка това, такива са реалностите, така че аз съм за. Много благодаря, господин председател. Госпожо председател, най-напред благодарности на двамата докладчика. Тези два доклада и това законодателство изливат основите на едно бъдещо подобрение на положението. Имам предвид резистентността срещу антибиотиците. В случая на доклада Танасеско, например, е ясно очертана разликата между ветеринарните лекарствени препарати, тези, които се използват в хуманитарната медицина. В Лисабонския договор е ясно застъпена ролята и на Европейската агенция по лекарствата и сега вече имаме една по-ясна дефиниция за това какво трябва да представлява това. Освен това се прави разграничение между превентивните мерки и лекарствената терапия не могат повече да бъдат използвани антибиотиците като профилактично средство, освен ако не става дума за животно, което трябва да бъде оперирано в скоро време. Това е градирана и някои от антибиотиците трябва да бъдат администрирани само в хуманната медицина, за да могат да бъдат ефикасни. След това, ако има някой ветеринарен продукт, който не е, се продава в дадена държава членка, то той може да се изпише от друга. И в някои конкретни и случаи, изключени изключения, могат да се използват в ветеринарната медицина лекарствени препарати от хуманната. Смятам, че подходът е удачен, така както смятат и много други колеги. Смятам също така, че трябва да се разрешат някои хомеопатични лекарства. Знам, че има разнобой на мненията, но знам също така, че има и научно подплатени добри резултати. Да не, разби, да не забравяме, че крайна цел трябва да се борим срещу антимикробната резистентност. Arvoisa puhemies, Госпожо председател, искам най-напред да благодаря на докладчиците, както и на всички колеги, за отличното сътрудничество по този въпрос. Когато говорим за е, ветеринарно-медицинските продукти, винаги е, споменаваме антибиотиците и трябва да имаме предвид също, че и регламента, който разглеждаме, се отнася също и до наличието на такива медикаменти, т.е. и до някои административни въпроси. Когато се предписват и продават лекарства, за тях има ясни правила. Първоначалното предложение на Европейската комисия трябваше да забрани вземането на решение на национално равнище и това щеше да ослаби позициите в Финландия. И аз искам да благодаря на всички, които участваха в дискусиите на, в комисията и настояха да се спазват по-строги правила в държавите членки. финландските продукти, местни продукти, например, не са толкова силно засегнати от антибиотици благодарение на строгите изисквания. Искам да благодаря за свършената работа. Благодаря също, че се има предвид и хуманното отношение към животните. Това е също важно и за човешкото здраве. Господин Хойслин, благодаря и аз на колегите. Работата ни беше чудесна. Това също улесни, подобри предложението на комисията. Искам да кажа, трябва да действаме. Има неща, които не може да приемем, свързани с огояването на животните, с условията, при които се отглеждат проблеми които са свързани с 26 000 смъртни случаи в Европа, които се дължат именно на а, третирането на животни с антибиотици. Профилактиката на животните трябва да бъде много строга. Не трябва да бъдат третирани здрави животни с антибиотици. Това е излишно. Според мен това е изключително важно. Говорим освен това и за антибиотици за човешка употреба. Те не бива да се дават на животните. Освен това, Базата, базите данни, те са недостатъчни. Събирането на данни за производството и употребата на антибиотици трябва да се подобри. А, искам да кажа в посока на ЕКАРЕ. хомеопатичните лекарствени продукти трябва да са равнопоставени на антибиотиците. Всички альтернативи на антибиотици заслужават нашето внимание. А, за това моля за подкрепа за изменение на 115 и 116. Благодаря ви. Благодаря. Господин Педичини, е следващият оратор. Грация, президенте. Консидеро и тесто апровато... Благодаря, госпожо председател. Смятам, че текста на парламентарната комисия по околна среда е на добро начало и благодаря всъщност на колегата Гростет, тъй като това е до голяма степен нейна заслуга. Неколкократно повторях, повторихме, че трябва да стимулираме конкурентоспособността, новативността и вътрешния пазар. Според нас обаче законодателството трябва да цели най-напред опазв... общественото здраво опазване, както и хуманното отношение към животните. Затова и подчертахме в нашите изменения, че тези приоритети са важни за нас, заедно с антимикробната резистентност. Сега е очевидно, че антибиотиците ще се администрират само на клинично болни животни. За да бъде ефикасно действието на антибиотиците, е, трябва да се намали мощта на големите фармацевтични компании, които се опитват да пласират е, съществуващите вече препарати и така да хва... препятстват развитието на нови лекарства. Затова не възниква толкова много нови фирми в този бранш. Освен това и патентите имат много дълъг срок на действие. Благодаря. Госпожа Турнано за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. След дълги преговори, водени от колегата Франсуа Гростет, на която сърдечно благодаря за това, че търсеше консенсус, ние постигнахме един разумен текст, въпреки компромисите. Искам да изразя някои резерви. Първо, животните, които са преминали през клинични тестове, не трябва да бъдат включвани отново в хранителната верига, тъй като това съставлява риска и не можем да допуснем това в хранителната верига. Освен това, медикаментите за ветеринарно употреба трябва да бъдат по-добре отпускани от, изключително от ветеринари. Като се обърне внимание също и на професията ветеринарен лекар, качеството на животновътството. Тук също не трябва да се допуска фалшификация, а не бива да се допуска липса на контрол. Освен това, трябва да се изисква авторизация за а, пласиране на пазара и за износ само на животински продукти, които са преминали през ветеринарно одобрение. Необходимо е да продължим да бъдем бдителни и предпазливи. Благодаря ви. Господин Лизе, благодаря. Искам да благодаря и на двама, двамата докладчици, особено на Франсуаска Костен. Искам да им благодаря и да им направя комплимент. Това е много голямо техническо досие и се преборихме много добре с трудностите при преговорите. Надявам се, докладите ще бъдат прияти с мнозинство. Искам да говоря за темата антибиотична резистентност. Според Световната здравна организация 25 000 хора умират, защото антибиотиците не действат, защото според, по, срещу определени заболявания нищо не действа. Е, това се отнася и за животните. Много неща бяха казани. Искам да помоля комисията и съвета, когато започнат тристранните срещи, да подкрепим 214 и 246 изменения. Не става дума само за това да се опишат антибиотиците. Това го има вече в, в предложението. Става дума за това когато има свръхотреба на антибиотици в някои ферми, тогава да действаме, защото е, има сигнали за това, че някои фермери използват превентивно прекалено много антибиотици. Те би трябвало да се да заложат на по-добро отношение към животната, на по-добра хигиена. Сега за хуманната медицина. Когато 25 000 хора умират на всяка година, трябва да видим как се третират хората. Рецеп... Рецептите се дават много лесно. Хигиената в здравните заведения не е на, високо, на, на нужното ниво. Какво се получава? Имаме резистентност към определени вещества, липсва ни иновации, иновации особено в хуманната медицина и моля комисията да излезе със съответно предложение. Благодаря. Госпожа Борзан. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Cijenjene kolegice i kolege, ova regulativa uređuje... Благодаря ви, колеги. Този регламент всъщност определя връзките между производството и, разпреда... и пласмента на ветеринарно-медицинските продукти. За регламента наистина е важно да съдържа клауза за използването на лекарства от хуманните, от хуманната медицина за ветеринарни нужди трябва да бъде включено, освен това като изискване, да се оттеглят от пазара тези, които са с изтекал срок на годност. Освен това, това ще доведе и до намаляване на броя на онлайн продажбите на антибиотици, особено ако това е едно от изискванията на регламента. И с това ще благоприятства борбата срещу развиване на резистентността. Може би бъдещите поколения ще се чудят защо сме съсипали едно от най-големите постижения в областта на медицината само за търговски цели. И в заключение искам да кажа, че предложението е удачно и структурирано като съответно това ще доведе до наистина по-добра защита на човешкото и ветеринарно здраве. Благодаря. Госпожа Гърлинг, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Много от дискусията в парламента и контактите с обществеността се отнасят до антимикробната резистентност. Това е важен въпрос и цяло подкрепям подхода на докладчика, що се отнася на, за ограниченията на използването на антибиотици за профилактични цели. Искам да благодаря на докладчика и на екипа от докладчиците в Сянка, че се включиха в призивите на Обединеното кралство, където имаме добре установена практика. Аз приветствам личната гъвкавост. Универсалните решения не винаги действат, особено като се има предвид сега дебата за референдума в Великобритания. Мога да кажа и нещо положително. Искам да призова колегите да не подкрепят а, изменението за GM. Това е опасен прецедент и трябва да правим ясно разграничение между генетично модифицираните култури а, и научните изследвания в тази област. Благодаря. Господин Хуитема за една минута. Благодаря. Шестдесет и има увеличение на използване на антибиотици. Това е безотговорно. И това е доказателство за лошо управление на антибиотиците. Изследвания по отношение на нови лекарства и нови вакцини са страшно необходими. Използването на геномодифицирани вещества трябва да, стане, трябва да остане възможно. Ето, например, това, тук става дума за инсулин, за петици. Тук а, понякога е, геномодифицираните вакцини са единствена ал альтернатива. Става дума за здравето на животните, но и за здравето на хората. Благодаря, господин Виегас. Благодаря. Този регламент има много положителни страни, защото гарантира производството на сигурни, ефикасни и достъпни ветеринарни лекарства генеричните е, медикаменти, както и антимикроби... резистентността на антибиотиците са една от най-големите постижения на този регламент. С това ще послужи и да се преборим с монопола мултинационалните фирми няма да могат повече да избират най-рентабилните пазари, за да търгуват с своите лекарства. Селскостопанската политика трябва да се върне към началната си цел да подпомага и селското стопанство семейното селско Лиан Доналдсън, който е главният ветеринарен а, специалист, обърна внимание на медикаментите, срещу които се развива резистентност. Вземащите решения на, полити... на европейско ниво трябва да имат предвид. Медикаментите могат да се предлагат в дадено стопанство за профилактични цели. Използването на антибиотици не трябва обаче да замества добрите методи на отглеждане на животните. По-слабо интензивно животновътство е по-подходящо, отколкото използването на големи количества антибиотици. Благодаря, госпожа Риец, една минута. Госпожо председател, ние смятаме, че отговорното използване на лекарствата е изключително важно, особено за тези, за британските ферми. Фермерите трябва да запазват високите стандарти за хуманно отношение към животните. Въпреки това, аз не смятам, че ветеринарните продукти трябва да бъдат използвани за компенсация за лоши хигиени условия при отглеждането на животните. Особено антибиотиците трябва да се използват отговорно и под контрол. В момента законодателството на Европейския съюз от 2001 и 2004 година накара е, е, Обединеното кралство да се сблъска с големи проблеми, проблеми свързани с голяма бюрокрация. Затова се налага създаването на нова законодателна рамка. Ние смятаме, че единствено Великобритания трябва да има прерогатива в тази законодателна област, което е още един аргумент за напускане на Европейския съюз. Е, Много благодаря. Благодаря на двамата докладчика на Франсуаз Гростет за чудесно свършената работа. Тя получи вече похвали и специално от господин Лизе. Аз пък бих искала да кажа, че по време на гласуването утре ще приключим първата фаза на този проект за хармонизиране на лекарствата в европейски мащаб. Ако приемем този регламент, то това ще означава драстично, надявам се поне драстично, намаляване на периода, който протича между пласирането на даден медикамент на пазара и данъчните облегчения за съответната държава членка. 28 са за сега различните процедури, които се практикуват в тази патентна област. Е, има и, и трагични примери за това как някои лекарства, които, например, са предназначени за борба с рак на гърдата, се използват неправомерно и могат да са вредни вместо да са полезни. Радвам се в този смисъл, че няма да бъде толкова дълъг, именно 10 години срока, който позволява да се открие такъв вид злощастни грешки. Благодаря. Госпожа Мелиор. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, днес дебатирам нещо много важно. Всичко, т.е. много неща бяха казани. Според мен най-важната точка е антибиотиците. Аз искам съвсем ясно да кажа, антибиотиците не могат да бъдат е, използвани за заместване на лошите условия във фермите. Резервните антибиотици, е, самото понятие резервни, трябва да си останат резервни, включително и за хуманната медицина. Трябва да има контрол за предписанието на антибиотици. Всички държави и членки би трябвало да контролират и да следят за употребата на антибиотици. Затова благодаря на докладчицата, че взема предвид и екологичния аспект на производството и използването на антибиотиците. Благодаря още веднъж на докладчиците. Мисля, че направихме една добра стъпка в посока на здравеопазването. Благодаря, господин Белдер. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка в комисията Агри от групата на ЕКРА. Искам да подчертая важността на този доклад за медикаментите за животните. Важно е да имаме добра законодателна рамка, да можем да разработваме нови медикаменти за ликуване на лекарите, на животните, извинете. Необходимо е също да се облегчи административната тежест, за да могат фирмите да имат децентрализирано получаване на авторизиране и да могат да действат ефикасно. Използването на антибиотици за профилактични цели е огромен проблем. В текста е възприят общ подход и това е важно да се ограничи използването на антибиотици в някои държави членки. Ние трябва да поставим това като цел защото използването на антибиотици за профилактични цели трябва в минимална степен да се използва. Господин Федерле за една минута. Благодаря. Днес правим голяма стъпка по желаната посока. Искам да поблагодаря на колегите ми, на колегата Олсен по-конкретно, който започна още през 90-те години борба в тази посока и подчертаваше колко голяма може да бъде тук европейската добавена стойност. Наистина всички вече сме на това мнение, че има добавена стойност, която може да се генерира на европейско равнище по въпроса за ветеринарно-медицинските продукти. Разбира се, здраве здравеопазването е, е сред нашите главни приоритети и антибиотиците са сред най-често използваните е, лекарства. Има смисъл от тях, разбира се. За щастие е все порядко, но има хора, които умират от пневмония. Затова е важно да не развиваме резистентност към тях, защото това всъщност означава повишаване на смъртността сред животните и хората. Благодаря. Linz, one minute and a half. Господин Линс, минута и половина. Комисар. Госпожо комисар, госпожо председател, уважаеми колеги, най-напред и аз искам да благодаря на докладчицата Франсуаз Кростет. Мисля, че тя произведе един много, много добър доклад. Уважаеми колеги, лекарства за животни и намаляването на антибиотичната резистентност, това са двете основни цели на този пакет. Смятам, че с този текст ще постигнем и двете цели. Поощряваме изследванията, иновациите и намаляваме употребата на антибиотици. Профилактиката с антибиотици се ограничава до минимум. Освен това се предлага списък за антибиотиците, който да бъде изготвен от комисията. Предлагат се альтернативни третирания, включително и хомеопатични медикаменти. В борбата срещу антибиотичната резистентност хомеопатичните средства са една добра альтернатива. За това аз съм за е, улесненото им лицензиране. Освен това, заедно с тези два текста, текстът за медикаментозните фуражи трябва също да бъде взет предвид и аз приветствам, че има хармония между тези три текста. С тях се укрепва ролята на фермера. Благодаря, госпожа Кателанд. Благодаря, госпожо председател. Е, увеличаването на антимикробната резистентност е сериозен проблем, така че тази стъпка, която предприемаме е във вярната посока. Все по-трудно е да се извършва лечение срещу някои видове бактерии и виждаме как това се отразява върху новородените деца, върху възрастните и прочие. Така че на европейско ниво е необходимо да имаме силно законодателство, за да се борим ефикасно срещу антимикробната резистентност е, сред животните и хората. Ние искаме рутинното профилактично използване на антибиотици е, при здрави животни. Само болните е, животни трябва да бъдат подлагани на лечение. Трябва да се забрани профилактичното използване на антибиотици. Благодаря госпожа Аюсо за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. И аз искам да поздравя, разбира се, най-напред колегата Гростет тя се справи с огромен брой, великански брой изменения, но с уменията си успя да превърне доклада в изключителен успех. Ясно е вече, че има нужда и така и постигнахме да се запише в регламента, че има контролен начин на използване на антибиотиците и превентивен такъв. Намалява се административната тежест и в двата случая, без това да се отразява на и листовките на ветеринарно-медицинските продукти. По, по въпроса сега има ли или няма необходими количества, трябва да се съсредоточим не на последно място и върху така наречените по-маловажни болести и по-маловажни породи. И накрая, важно е разбира се да признаем, че в това предложение е застъпена възможността ветеринарите да използват лекарства, въпреки че не са изрично включени в листовката тези болести, за които ветеринарите искат да ги използват. И накрая, не на последно място, да се подчертае необходимостта да не се използват антибиотици за хуманна медицина в ветеринарната, освен ако ветеринарният доктор няма е, основание за това. Благодаря. Е благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата, защото тя е направила един много-много добър доклад. Утре ще гласуваме този текст и аз се радвам, защото за първи път говорим сериозно за антибиотичната резистентност в Европейския съюз. И това е много важно, защото 25 000 човека умират в Европейския съюз всяка година вследствие на антибиотична резистентност. И това става, защото между другото имаме увеличено използване на антибиотици в селското стопанство. Използват се антибиотици при профилактиката на, на животните. Това не бива да продължава, не бива да се дават антибиотици на, на здрави животни, само на болни животни. Ветеринарите, когато предписват антибиотици, трябва да са много внимателни. Аз подкрепям текста, защото той е стъпка напред в борбата срещу антибиотичната резистентност в Европа. Благодаря, господин Ванден Канделаре. Voorzitter, commissaris, collega's. Госпожо председател, господин комисар, колеги, искам да благодаря на докладчиците за отличната им работа. Така се подобрява организацията на пазара, подобрява се ефикасността му. Ако антибиотици се използват върху здрави животни за профилактични цели, тогава се развива антибактериална резистентност и ние трябва да инвестираме в разработването на нови антибиотици, защото ситуацията е много тревожна. Всички са наясно, че трябва да се използват по-умерено антибиотиците. Разбира се, не можем изцяло да ги забраним. Това би означавало да отидем твърде далеч. Този доклад предлага верния подход. Забранява се рутинното използване на антибиотици. Това е отлична инициатива и означава, че няма да създаваме ситуации, които да създават допълнителна резистентност и че ще можем да продължим да използваме антибиотици само тогава, когато е наложително. Европейската агенция по лекарствата трябва да определи списъка на резервните антибиотици. Благодаря ви, госпожа Гарсия. Много благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към поздравленията към двамата докладчика госпожа Грустет. Поздравление за е, извършената работа. Поздравление и на господин Танасеско. Досието е трудно, техническо. Регламентите са много специализирани. Аз самата следя отблизо а, този дебат, защото аз самата съм докладчик за медикаментозни фуражи. Обсъждаме в комисията Агри, тъй като сме водеща комисия. Така че, тъй като това са свързани области, аз следях с особен интерес дебата по ветеринарно-медицинските продукти. Благодаря ви много, защото така улеснявате нашата работа по медикаментозните фуражи. Смятам, че администрирането на ветеринарно-медицински продукти ще бъде по-добро след като приемем този регламент. И накрая искам да кажа, че наистина бе много трудно и продължава да бъде трудно да се намерят ветеринарни лекарства за някои по-маловажни видове и породи. Радвам се, че този регламент е прият във вида, в който го измени комисията ЕНВИ, което е по-добрата версия на началното предложение на комисията. А сега пре... Благодаря, госпожо председател. Антимикробичен микробната резистентност наистина е голям проблем за общественото здравеопазване, така че трябва да се възползваме от всички възможности да се борим с нея. За това моите поздравления за, на докладчицата за това, че успя да усъвършенства, положи усилия да го направи и текста на комисията е много по-съвършен. Това е значителен напредък. Значителен напредък по посока на борбата, която искаме да победем срещу антибиотичната резистентност. Казахме, че има 25 000 жертви на година и милиарди 500 милиона евро струва това на общественото здравеопазване докладване на година. Разбира се, нищо не е съвършено, ще продължим да работим, но важното е, че пътят вече е открит. Отново моите поздравления и отново моята надежда това да бъде само началото. Благодаря. Мадам Риваси. Благодаря, госпожа Риваше. Благодаря, госпожа председател. Поздравление на госпожа Гростята, която Имаше огромна работа, която беше много открита и възприемчива за факта, че трябва да се ограничи антимикробната резистентност, тъй като има ясна връзка между прекомерното използване на антибиотици и развиването на антибактериална резистентност. Трябва да се забрани профилактичното използване на ветеринарни медикаменти е, и те да се използват само тогава, когато е необходимо и да не се прилагат лекарствата върху цялото стадо, когато има само едно болно животно. Освен това, да се изготви този списък на резервни антибионтици. Трябва да се предвидят альтернативи, да се намали използването на антибиотици, като същевременно и тук аз подкрепям Мартин Хослинг, да се подкрепи хомеопатията. Трябва да се засили научните изследвания, да видим по какъв начин може да се противопоставяме на развитието на някои видове бактерии, например при салмонелата. Все повече се отглеждат в е, изкуствени условия и риби, където се използват медикаменти. Трябва да се забрани използването на антибиотици за тези цели. Господин Капуто има думата. Благодаря. Законодателната рамка трябваше да бъде подобрена по отношение на структурата на пазара и на антибиотиците. Трябваше да се създадат повече стимули за а, фармакологичната бдителност. Антимикробната и антибиотиците антибиотичната резистентност са ключови теми тук. Имаме нужда от повече данни за използването на антибиотиците. Трябва ни един добър, добре структуриран план за борбата срещу, антиби... срещу антибиотичната резистентност. Има антибиотици, които е, трябва да си останат само за хуманна употреба. Те не бива, антибиотици по принцип не бива да се продават по интернет. Антибиотици не бива да бъдат предписвани на всички животни, ако само едно е болно. Благодаря, госпожо председател. По повод на Лицензиите за ветеринарните продукти и тяхното въздействие в някои случаи в хуманната медицина, аз съм на мнение твърдо, че трябва да бъдат разделени тези две сфери, защото техните потребности са различни. Ветеринарният е, сектор лекува различни видове и породи животни и съответно пазарът е фрагментиран. Следователно трябват повече инвестиции за разнообразие в лекарствата. Освен това, е, животните също се лекуват с антибиотици, не на последно място, за да се избегне заразата сред хората. Затова именно фармацевтичните компании трябва да гарантират, че ветеринарните лекарства не са вредни за здравето на хората. И не на последно място да се забраняват човешки антибиотици в ветеринарната медицина. Ich bin sehr dankbar Господин Бухнер, благодаря. Радвам се, че е, сега е, идва законодателство, което ще се бори против антимикробната резистентност. 88% от пушкото месо е заразено с а, е, антибиотици. Но какво да се направи, когато в една ферма се отглеждат на 200 000 животни, кокошки или други птици. Затова аз имам следната молба. Когато утре гласуваме този регламент, който според мен е много добър, нека не се отпускаме, нека не смятаме, е, че всичко е решено. Напротив, това ще е много, много строга, много сериозна борба да защитим този регламент от външни нападения. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на комисар Антюкайтис. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Вие чухте моето изявление. Аз посочих какви са намеренията на комисията по този нов регламент за ветеринарно-медицинските продукти. Аз се слушах мненията, изразени в тази зала, с огромен интерес. Важно е да се постигне съгласие по новите норми, за да се подобри наличието на ветеринарно-медицински продукти и да се справим също с риска за общественото здравеопазване, проистичащи от прекомерното използване на такива ветеринарно-медицински продукти. Ние в комисията обръщаме сериозно внимание е, на антибактериалната е, резистентност и искаме да се забрани профилактичното а, е, използване на антибиотици и да се използват а, тези медикаменти само а, по лекарско предписание, когато има основателни а, причини. Обеден съм, че ще проведем много интересни дискусии в тристранен формат и ще обърнем внимание на някои от тези аспекти. Имаше въпроси, свързани с новаторството, използването на нови новаторски лечения е нещо много важно за всички нас. Иновациите, достъп до ветеринарно-медицински продукти, борба срещу антимикробната резистентност. Това са неща, които не са противоречиви. Всичко това допринася за подобряване на общественото здравеопазване. Трябва също да обсъдим в детайли други въпроси, например предложението да се събира данни на ниво ферма трябва да се направи по-задълбочена оценка, защото това може да бъде допълнителна административна тежест за фермите. Аз вярвам, че на базата на добрата работа, свършена от Европейския парламент, ще можем да постигнем изцяло поставените цели в бъдеще. Отново искам да благодаря на госпожа Гростет, на господин Томашеско за отличната им работа. Сега е време съветът да последва добрият пример на Европейския парламент и да ускори своята работа по предложенията с цел да се постигне споразумение на първо четене. Искам да ви уверя в пълната подкрепа на Европейската комисия за постигането на споразумение с съвета, възможно най-скоро. Благодаря ви много. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата отново на докладчиците. Първо на госпожа Гростет. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам и аз да започна на своя ред с благодарности за всички колеги, които взеха отношение в дебата. Благодаря им за подкрепата. Общо погледнато, чувството е на удовлетвореност за съдържанието на доклада. И разбира се, това е успех на екипа, това е, е не само моя доклад, това е докладът на парламента. парламента. За това благодаря отново на всички докладчици в Сянка. Те участваха в многобройни заседания, обсъждахме понякога много комплексни е, въпроси. Трябваше да се съобразим с специфич, специфичните изисквания на държавите членки и така нататък и така нататък, за да прокараме основната линия. И тази основна линия е ясна. Антибиотична резистентност. Борба срещу нея. Разбира се, е, да не забравяме, че и иновациите трябва да се подкрепят. И те трябва да са в центъра на нашето внимание. За това Борбата срещу антибиотичната резистентност не бива да пречи на изнамирането на нови решения, новаторството с други думи независимо дали са значими или маловажни животинските видове, имам предвид, например, пчелите и особено за пчелите има специфични изменения, та няма значение колко са важни е, е, животинските видове, трябва да се грижим за тях и за тях трябва да прилагаме съответните правила. Само така ще можем да създадем една обща картина, която да показва кое е важното в областта на ветеринарно-медицинските продукти. И един от колегите подчерта, че е, в е, всеки един момент сме държали сметка за екологичното измерение. Това е така, наистина. И затова сега се обръщам в заключение към вас с призив за, е, към всички вас, за да гласувате да одобрите този доклад, за да може всъщност веднага да тръгнем към следващата стъпка, именно преговори с процеса. Аз се опасявам, че съветът ще неглижира малко този доклад и ще проточи работата по него. Това ще бъде страшно наистина. Тук на карта са заложени човешкото здраве и здравето на животните. Благодаря ви. Обръщам се към вас с молба да подкрепите този доклад. Само така ще може можем да сме противовес на, транс, на съвета. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Тана Сеско. doamnă președinte. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Кростет да благодаря на докладчиците в Сянка и на моите колеги за чудесната работа, за чудесното сътрудничество. Подчертавам, чрез тези два доклада ще имаме едно по-ясно законодателство, което ще отговаря повече на нуждите на ветеринарния сектор. Освен това, е, уточнихме и ролята на агенцията за издаване на разрешаване на лекарствата. Гласуването утре е много важно. То ще бъде главна стъпка в защита на хуманното здраве и здравето на животните и в борбата срещу антимикробната резистентност. Надявам се на вашата подкрепа. Благодаря. Казва председателката, с това приключваме дебата, ще гласуваме утре.